Благодаря ви, уважаеми колеги. Следващата точка е свързана с споразумение за присъединяване на Европейския съюз към Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Първо ще дам думата на господин Лопес от името на съвета. Благодаря.